Is anyone from the Secretariat here? Okay. Right, ladies and gentlemen, welcome. И така, дами и господа, добре дошли на днешното заседание на Комисията по външни работи. Първо, да приемем дневния ред. Утре след обед ще трябва да разменим заседанието на координаторите с госпожа Гошмит и с размяна на мнение с новата ръководител на делегацията за Сърбия. Ако няма възражения, да смятаме, че дневния ред е прият. И сега, втора точка, съобщение на председателя, няма такива. И сега, трета точка, сключване на споразумение между Европейският съюз и ЛАК, общността на латинско-американски и караибски държави. Значи фондацията се смята, че е инструмент за да подпомагане на стратегическото партньорство и за по-голямо участие на гражданското общество. През октомври миналата година Европейския съюз и СЕЛАК подписаха споразумение, което създаде тази международна фондация, а през ноември съветът поиска Европейският парламент да даде съгласието си за това споразумение. А сега ще дам думата на докладчика господин Хавиер Косо да представи възгледите си за това споразумение. Благодаря, господин председател. През 1999 година, всъщност от тази година насам, Европейския съюз и Латинска Америка и Карибските държави започнаха един стратегически процес със създаването на СЕЛАК и на а, фундацията СЛАК. Тази а, фундация беше основана през март 2010 година като инструмент за асоцииране на тези дейности, които са от е, междуправителствен характер. Съгласно планът за действие, фундацията има за цел да укрепи това стратегическо е, регионално партньорство, да го направи по-видимо и също така да изгради едно по-силно гражданско общество в тези страни. Има програми за отношенията между е, фундацията и нейните партньори, също така са включени и неправителствени организации, което дава възможност за укрепване на процеса на междуправителствено сътрудничество и да се отговори също на предизвикателствата пред двата региона. Изготвят се анализи в рамките на този план за действие, който от бирегионален характер и междуправителствените инстанции биват сезирани с различни подходи за решения и има различни публикации, документи, библиографски референции и така нататък. За мен тази фундация е важен инструмент в рамките на това партньорство, защото тя облегчава съвместната работа в много области от взаимен интерес. Един пример тези дни ще се провежда форум за размисъл по темата економическа производителност и е, отношенията Европейски съюз СЕЛАК. Тази фондация е от основно значение тук е, при организацията на следващата академична среща, която ще обедини повечето заинтересовани лица в е, света – ще бъдат разгледани конфликти от миналото с опит да бъдат преодоляни. Също така тази фондация може да бъде превърната в международна организация, за да се гарантира свързващо звено между партньорите от гражданското общество и между правителствените действия и между правителствените организации. Тази фондация беше частна, много от заинтересованите лица в Салак не я признават като официален орган, освен ако тя не промени правната си форма. Също така тази фондация дава възможност за едно по-балансирано сътрудничество между Европейския съюз и Латинска Америка. Тя дава възможност за регионален диалог, както вече отбелязах, за укрепване на двустранните отношения, за разширяване на потенциала и за отчитане на интересите на гражданите в отделните страни. Тази фундация като международна фундация е напълно оправдана Имам предвид нейното съществуване. Благодаря ви за това представене на темата. А сега ще дам думата на докладчите в сянка за кратки бележки, стига да са тук. Антонио Лопес от НП. Благодаря, господин председател. Моята политическа група и аз Подкрепяме решението на докладчика да бъде учредена Международна фундация и, както посочва докладчикът, когато бъде одобрено учредяването на тази фундация – трябва да се има предвид, че тя наистина извършва много важна дейност. Стратегическото партньорство, създадено през 90-та година в рамките на първата среща на върха Европейски съюз Латинска Америка в Рио де Жанейро. От тогава диалогът между двата региона се развива добре благодарение на дейността на тази фундация. Има международно сътрудничество. Дейността на това стратегическо партньорство от самото начало показва колко важно е то и за това е важно да се промени правната форма на фондацията, за да стане тя по-автономна и да работи по-ефективно. Необходимо е да се създаде международна фондация с междуправителен характер, която да се подчинява на международното право, тази фундация ще обединява Европейския съюз и Латинска Америка, също и страните от Карибския басейн, съгласно шестата среща на върха, която се проведе в Мадрид и ще допринесе за това вече съществуващите отношения между Европейския съюз и Латинска Америка и страните от Карибския басейн да бъдат още по-разширени. Е, това ще бъде важен стълб на бирегионалния диалог е, Европейски съюз СЕЛАК и ще отговоря на очакванията на европейските и латиноамериканските граждани. Също така и ще намери ефективен отговор на международните предизвикателства. В Брюксел имаше среща, където става дума за устойчиво общество за гражданите от двата региона. Аз поделя мнението на докладчика по отношение на най-важните теми, например финансирането. Аз мисля, че трябва да вземем съответни решения в тази връзка. Is Mr. Assis? present? Господин Франциско Азис от социалистите. Не е тук. Господин Танок. Също тук. Не, е тук. Господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда съвсем кратък. Аз също подкрепям изцяло ратифицирането на тази конвенция и е, наистина ценя това, което беше казано от изказалия се колега преди мен правосубектността, придаването на правосубектност на тази фундация означава още по-силно укрепване на нейната дейност и ще може да се гарантира взаимодействие между държавите от двете страни на Атлантика, но не само това. Фундацията ще играе важна роля за а, координиране дейността на организациите от гражданското общество. За нас е важно да се подчертае, че в отношенията между Европейския съюз и Латинска Америка не само економиката и търговията играят важна роля, става дума за политически и културни отношения в най-широк смисъл. Ние под подчертаваме също изразените опасения по отношение на финансирането, но сме съгласни с докладчика по отношение на намерението за ратифициране на тази конвенция. Ние сме сигурни, че това трябва да се направи възможно най-бързо, благодарение на консенсус в тази комисия. Благодаря на докладчика за извършената от него работа. Благодаря, господин Касталдо. Има ли някой друг, който иска думата по тази точка от дневния ред? Ако искате, може да отговорите, господин докладчик. Съвсем накратко. Радвам се за това, че има денодушие в комисията. Единодушие също между докладчиците в сянка. Радвам се също, че тук в ЕНП има единство в нейнията. За мен е важно това единодушие да намери израз в намиране на нова правна форма на тази фундация, за да може би регионалното сътрудничество да бъде продължено. Благодаря. Благодаря, колеги. Е, срокът за внасяне на изменение е 12 юли 11 часа. И сега Стигаме до точ... четвърта точка. Това е стратегията ЕСЕ Африка. Стимул за развитието. Ще обсъдим проекто становището на господин Касталто. Ние по този ще допринесем до доклада по собствена инициатива, който е подготвен от комисията 9. Искам да напомня, че петият среща на върха между Африка и Европейския съюз ще се състои в Абиджан от 20, на 28 и 29 ноември и че а, нашия доклад ще а, бъде принос към дебатите а, на тази среща на върха. Сега давам думата на господин Касталдо. Имате думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Както посочихте, а и ние всички знаем това, се намираме в една важна фаза в отношенията между Европа и Африка. Вие подчертахте, че на 28 и 29 ноември се проведе петата среща Европейски съюз Африка, която ще играе важна роля за бъдещото сътрудничество между двата континентални блока. През 2018 година ще започнат преговорите за времето след Котону с целта да се изгради едно още по-солидно партньорство с АКТБ. Е, предвид е, тази важна среща на върха, за нас е важно да бъде прията резолюцията. Аз съм докладчик по становище от нашата комисия, за да могат е, наистина нашите представители да получат ясен политически мандат. През последните години Африка отбеляза много големи економически, социални и политически промени по най-различни причини. Можем да кажем това и за Европейския съюз и неговите държави членки. Тези изменения не могат да се анализират изолирано, защото те са все по-тясно взаимосвързани в контекста на световните събития и глобалните предизвикателства. Тези предизвикателства изискват общ подход и по-точно различни подходи. Имам предвид е, предизвикателствата, свързани с негорността в световния ред, е, риска от тероризъм, климатичните промени и миграцията. Европейския съюз е най-важният партньор на Африка по отношение на търговията, например. Имаме е, преводи парични, които мигрантите извършват към Африка от Европа. И разбира се, на първо място сигурността. Както Европа, така и Африка имат голям интерес да задълбочат отношенията си с знанието, че ако това не бъде направено, ще се стигне до последици, които аз ефемистично бих нарекал негативни. Тази комисия през май 2017 година вече прие съвместна декларация Renewed е, Impetus е, of the Africa EU Partnership. Комисията всъщност публикува този доклад, а комисията работи по него в комисията по външни отношения. Наистина тя играе важна роля тук, а също и в комисията ДЕВЕ беше взето съответно становище. Аз имам кратък, е, компактен текст, който представих. Така е по правилника, но съм сигурен, че с вашите изменения и с измененията на докладчиците в Сянка ще бъде сигурно да се разшири този документ, така че всички мнения да бъдат взети предвид. Първо, искам да посоча колко важно е партньорството то трябва да почива на общи ценности, необходими за справяне с глобалните предизвикателства. Това е в втория параграф. В третия параграф аз споменавам различните подходи, които са необходими, за да се изградят устойчиви общества. Става дума най-вече за образование и създаване на работни места, в частност за млади хора. Съобщението на комисията се посочва, че демографското развитие е такова, че в Африка има две, ще има 2,4 милиарда души до 2050 година. Тези прогнози показват, че годишно трябва да се създават 18 милиона работни места в субсахариална Африка, за да се отчита растежата на населението. Това е огромно предизвикателство. Ако младите хора имат чувството, че нямат добри перспективи в своите страни и е, там няма инклюзивност, експлозивен растеж съществува голям риск за обществото с последиците, които познаваме и които виждаме сега в сферата на тероризма и миграцията. В четвъртия параграф посочвам, че всяка форма на сътрудничество в сферата на сигурността е важна, но трябва да се подчинява на основните ценности на Европейския съюз – демокрация, човешки права и върховенство на закона. В петия параграф аз посочвам, че е важно да се отчетат е, най-важните причини за миграцията. Важни са партньорства с трети държави, количествен подход и управление на границите. Необходими са партньорства, които почиват на сериозен диалог и ние трябва да подкрепяме нашите партньори в тяхното економическо, социално и политическо развитие. Това са малкото точки, които включих във първата редакция на това становище, но се надявам да има изменения, които да отчитат аспекти, точки, които не съм взел предвид. Така че очаквам вашите изменения и очаквам разговори с докладчиците Басянка, кой, за да разработим с тях текст, който да отчита всички мнения. Искам да поздравя докладчиците в Сянка, които днес съм тук, които участват в дебата, дебата Чеза Сава от СИД и също така Батманс и Кузо. Аз е, искам да припомня, че в четвъртък до 11 часа трябва да бъдат внесени измененията. Очаквам с много голям интерес тези изменения. Благодаря. Thank you, Mr. Благодаря, господин Касталдо. Сега ще дам поред думата на докладите в сянка от НАП Лоренцо Сеза. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря най-сърдечно на колегата Касталбо за представянето на неговото становище. Наистина, той се концентрира върху темите, за които наистина става дума тук. Ясно е, че отношенията между Африка и Европейския съюз добиват все по-голяма важност и е важно да адаптираме нашите стратегии към настоящите предизвикателства. Необходим е дългосрочен подход, за да помогнем на Африка, също така да очертаем приоритетите, първо развитие на економиката, но и туризма и климатичните промени също. Докладът на нашата комисия всъщност се отнася и до доклада на Деве, но аз мисля, че нашия принос не трябва да бъде вторичен. На първо място трябва да следваме координирания подход в сферата на миграцията и борба с тероризма. Знам, че в текста се посочва приносът на Европейския съюз в рамките на общата политика на сигурност и отбрана. Това всъщност е нашият основен инструмент за подпомагане на стабилността и сигурността и това е основата за економическото развитие. Аз мисля, че от моята политическа група ще дойдат ограничен брой изменения. Става дума най-вече за политическите аспекти на нашето сътрудничество с Африка, сигурност и иммиграция. Надявам се, че всичко ще протече бързо като процедура и през ноември в брега на слоновата кост ще можем да се срещнем, е, за да отбележим напредъка между нас и Африка в нашите отношения. Благодаря. Сега от името на социалиста господин Зала. Колеги, Uh мисля, че проекто становището избягва трудните проблеми. Твърде общо е. Мисля, че АФЕТ трябва да даде една по-политическа, стратегическа перспектива на този дебат. И това е абсолютно необходимо, като се имат предвид бързината на промените в, Америка... в африканското общество и африканската политика. За Европа и за нашата служба за външна дейност – Африка е стратегически приоритети. В този контекст новият е, среща на върха през есента ще има ключово значение. Не може да продължаваме както до сега. Необходими са нови идеи, нови подтици. Един от ключовите стратегически въпроси се отнася до регионалната интеграция и опасността от нов протекционизъм. И тези интеграционни тенденции в Африка. Трябва в тях ние да изиграем своята роля, като поддържаме регионалната интеграция, включително в различните групи в Южна, Западна и Източна Африка. За да може те взаимно да се допълват и да подпомагат панафриканската интеграция в панафриканският съюз. Трябва също така да насърчаваме двустранното партньорство с ключови партньори, такива като ЮАР, Нигерия, Етиопия и прочие, които трябва да играят водеща роля в интеграционния процес. В Северна Африка трябва да възстановим проекта за Средиземноморски съюз. Един интелигентен проект. Да насърчаваме споделена отговорност за регионалната сигурност. Друг въпрос се отнася до Китай и неговите економически и стратегически инвестиции в Африка. Абсолютно необходимо е Европейския съюз да привлече Китай като партньор за изграждането на стабилност, е, приобщаваща растеж е, в Африка. Накрая трябва да се вземем с някои от е, проблемите на африканското управление говорим непрекъснато за корупция, но в ЮАР измислиха ново понятие държ, вземане от, от страна на държавата, заграбване от страна на държавата. и необходимо е да се посочи и трагедията на законните финансови потоци и ролята на многонационалните компании. Но проблема се корени другаде всъщност. Аз затова ще внеса няколко изменения към проекто становището и очаквам конструктивна а, дискусия с господин Касталдо и съвместна работа в бъдеще. Благодаря. Благодаря, господин Зала. От ЕКАРЕ няма го тук. От АЛДЕ господин Валтманс. Господин Валтманс, благодаря. Благодаря. Наистина, вие сте извършили една чудесна работа и мога само да се присъединя към изказалите се преди мен. Наистина сте се опитали да работите целенасочено и то от гледната точка на АФЕД. Става дума не само за политическо партньорство с Африка, а и за други аспекти на това партньорство бяха посочени и други точки, като борба срещу тероризма, борба срещу миграцията. Тук обаче трябва малко повече да подчертаем нещата. Като погледнете последните данни от Евробарометър, ще видите какво желаят гражданите. Гражданите желаят да се занимаете с темите тероризъм и миграция. В този смисъл аз ще внеса някои изменения. Вие основателно говорите за общата политика на отбрана и сигурност. Знаете, че е, това е много важна политика. Ще видим как можем да я прилагаме в бъдеще. Има и още някои точки, по които ще внеса предложения. Надявам се да ги подкрепят всички. Вие говорите основателно за европейските ценности и към европейските ценности спадат и правата на жените. Знаете, че в Африка има политика за развитие и ако наистина тя трябва да продължи, в нея трябва да се включат и жените. Освен това, трябва да се постави акценти върху по-малките проекти. Вие основателно посочихте, че трябва да има и връзка с частния сектор в Африка. Това е така. Но тук ще е, трябва да се говори и за посолствата, които познават ситуацията на място. Там също трябва от аспекта на АФЕД да се постигне добавена стойност, последно, но не на последно място. Ще трябва да говорим и за сътрудничеството европейските университети и европейските изследователи, така че ако разглеждаме африканците като равноправни партньори и искаме да ги включим като такива, трябва да вземем предвид тези аспекти. Благодаря. Минаваме към групата от ГУЕ. Господин Косо няма да се изкаже. Добре, зелените и те няма да си изкажат. Втория кръг, господин Петър от НП. Господин председател, Радвам се, че на това заседание разглеждаме толкова важни теми, като нашите отношения с Латинска Америка и Карибските държави, от друга страна отношенията с Африка. Става дума за сходни стратегически акценти – въпреки, че при Африка искам да посоча, че ни очакват по-сложни теми. Съгласен съм с стратегическите акценти, поставени от докладчика Касталдо и докладчиците в Сянко, господата Чеза, Салве и така нататък. Искам обаче да добавя още една точка, а именно междупарламентарното сътрудничество. За мое удовлетворение установявам, че конкретно се концентрираме върху сътрудничество с Африка, че сме подбрали две държави, с които можем да осъществим задълбочено сътрудничество в рамките на международно сътрудничество. Това са Кения и Танзания. С други думи, една задълбочена форма на сътрудничество се осъществява в между парламентарната рамка на сътрудничество. Аз виждам нещата по този начин. Мисля за теми, които излизат извън рамките в в, извън рамките на това, което се разглежда в АКТБ, е, аз мисля, че трябва да си помислим за едно по-задълбочено сътрудничество, да се концентрираме върху двустранно стратегическо сътрудничество. Искам да подчертая, че преди недълго време се говори за значението на културата в международното сътрудничество, смятам, че можем да успеем да свържем различни стратегии помежду си, за да постигнем по-добри резултати. А що се отнася до културата, респективно междукултурния диалог, аз имам впечатление, че Африка е изправена пред особени предизвикателства. Благодаря. Господин Фройнд от Социалистите и Демократите. Не знам защо, ще говоря на английски. Е така ми дойде настроението. Мисля, че всички сме съгласни, без да сме експерти по Африка, че един от основните проблеми, пред които е изправен континента, е липсата на енергия, особено електрическа енергия, съчетанието на топлина, горещина и а, сухото, сухия режим, сухото време а, прави условията на живот е много ужасно. Няма къде да се охлаждат храните и къде да се съхранява водата. Но има и решение, а, а, за разлика от системата в западния свят, където една е, електромрежа на снабдяване а, е, предоставя енергия, може да се произвежда независима енергия чрез слънчевата енергия. Има много решения, повечето от американски компании, които са подобрили живота в Африка. Значително хората могат да зареждат мобилните си телефони, да гледат телевизия, да охлаждат но домовете си, храната си, децата могат да си пишат домашните благодарение на лед светлината. Това са едни възможности, които не струват много, но променят много. И как Европейския парламент, Европейския съюз допринася за това? Много може да се постигне с малко пари, именно за тези хора, които напускат домовете си, бягат в Европа, която ги подкрепя, интегрира ги и а, им осигурява работна заетост, която е много по-скъпа. Благодаря, господин Фройн. Следващия оратор, е господин Нат. Благодаря. Аз съм съгласен с това, което беше казано, но има нещо, което трябва да се спомене допълнително. Ако няма сигурност, няма да се гарантира развитие, поради което ние говорим за политическа коректност, но трябва да се съобразяваме и с реалността. Какво става на място в е, Мали, Нигер, Чад, Буркина Фасо, Мавритания, Централна Африка, Конго, Нигерия, Камерун? Там сигурността е от основно значение, защото там е, тероризма и джихадизма са много силно представени – преговорите или по-скоро договорите на Европейския съюз с тези страни са устаряли и не съответстват на новите реалности. Ние страдаме от тази ситуация и тези хора, които живеят там, които се нуждаят от развитие един по-добър свят, първо имат нужда от сигурност. Те не трябва да бъдат убивани, ранявани, изнасилвани от е, джихадистите. Предвид тази реалност, Европа проявява наивно поведение в член 41, защото той забранява средства от бюджета на Европейския съюз да бъдат изразходвани за военни мисии, въпреки че в случая ми, военните мисии са от фундаментално значение за сигурността в тези страни. По този начин ще могат тези територии да се освободят от джихадистите и да се гарантира развитие за хората там. За тази цел е необходимо единодушие в съвета, което обаче трудно може да се постигне. Мисля, че парламентът трябва да излезе с апел, да се съобразяваме с реалностите, да се напусне територията на политическата коректност. Това е самоубийствен подход. Това е и твърде нарцистичен подход. Аз не мога да твърдя, че е правилно твърдението да не се е, предвижда средства за военни мисии. Ние не можем да подкрепяме Мали, ако не доставяме оръжие там, след като джихадистите са въоръжени. Ние просто трябва да слезем от облаците на земята. Това, разбира се, понякога означава, че трябва да си измърсим ръцете, но това е много по-реално, отколкото метафизиката в член 41 от договора. Благодаря, господин Арф. господин Джеймс Карвар. Благодаря, господин председател. Аз също няма да кажа кой знае колко много. Аз седя тук до колегата Касаро и е, е, а, разглеждаме заедно а, из, измененията а, с цялото ви уваж, ми уважение към вас. А, мисля, че трябва да се спомене факта, че когато се говори за правата на човека и за Китай, всъщност това ни тревожи. Трябва да разгледаме глобалната база, силни обединени нации и мисля, че на този етап не можем да имаме едно палиативно решение, което което да е добро за всички. Не съм виждал споменаване на подкрепа на този подход. Всъщност, ние всички трябва да гледаме на проблема на голямата суша в Африка. Благодаря на Джеймс Карвер. Иска ли някой друг да вземе думата, колеги? Не. Сега искам да дам думата на господин Тасо в външната служба, службата по външна работа. Благодаря ви. Ние приветстваме проекто доклада на господин Паунга и проекто становището на господин Касалто. Мисля, че колегите показаха своето отношение в съвместното съобщение на върховния представител. Ние оценяваме значението, което се придава в документа на различните документи и различните му измерения, мира, сигурността, търговията, развитието, устойчивостта и проблемите свързани с енергетиката и по-широкото сътрудничество. Бихме желали също така да разберем и да подчертаем значението на ангажирането на парламента в подготовката за срещата на върха. Много се радваме, че избран останалото време за този доклад е много уместно, непосредствено преди срещата на високо равнище и а, че ще има едно интерпарламентарно заседание на Европейския парламент с, с Африкански парламент. Единственият ми коментар е да пре поръчам а, нещо във връзка с до, заглавието на доклада. Аз мисля дали да не преценим, да кажем, партньорство между Европейски съюз и Африка. Казваме го, защото имаме съвместна стратегия, Европейски съюз стратегия и може би това а, ще бъде една възможност да подчертаем значението на факта, че това е съвместна а, стратегия може би ще се създаде впечатлението, макар че не е така, че ние определяме на едностранна стратегия по отношение на Африка, което не е така. А, ако можете да прецените, да промените това преди срещата на върха, би било добре. Председателя, благодаря. Имаме друг заявка за изказване. Господин Доменико Роса. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за този дебат, който е много интересен, много навременен и мисля, че становището на АФЕТ е много важно за това досие е, и за доклада, който се готви в комисията. Мисля, че трябва да се поясни малко дебата. От първо, геополитическото значение на срещата на върха, което се провежда в момента, в който се променя равновесието в света и е особено важно, че може да се подчертае до известна степен политическото значение на срещата на върха за бъдещето. На второ място, мисля, че в известни части на доклада трябва да подчертаем факта, че Африка е и ще остане първия ни политически партньор в бъдеще. Това е най-близкият до нас континент с много общи проблеми и предизвикателства. И аз мисля, че това наистина трябва да се отчете. Един друг елемент – е, а, е, а, е, има общо взето а, е, заглавие на срещата на върха и то е инвестиция в младеща. И това също трябва да се отчете, когато се говори с, Европей... с Африканския съюз, а, да се впрегне в общата цел. А, дивиденда на младежите и проблемите на развитието. На последно място, но не по значение, според мен трябва да се открои подкрепата път, защото на срещата на върха трябва да се действа като един елемент Европейския съюз и мисля, че становището, което беше оповестено в, през пролета, съдържа 6 приоритети, които са отчетени в доклада с конкретно позоваване, което вероятно може да бъде полезно. И на последно място, отново не по значение, е, че заглавието е среща на а, среща между Европейски съюз и Африканския съюз. И сега, след като Марокко се присъединява към Европейския съюз, това ще бъде полезно като форма на политическа подкрепа от Европейския съюз. Благодаря, председателя. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Господин Касталдо за последни бележки. Благодаря, господин председател. Позволете ми някои кратки бележки в отговор на казаното от колегите. Първо искам да благодаря на всички, които участваха в този дебат. Наистина бяха подадени редица импулси. Искам да посоча, че не мога да формулирам всичко в 1500 знака. Може би е необходим поне 10 пъти по-дълъг текст, за да изразя всички тези аспекти, но се надявам, че становището ще може да бъде разширено благодарение на вашите изменения. Господин Чайза каза, че това е приоритет и за тях. Ние сме отделили специална точка, можем да я разширим, но не би трябвало да попадаме само в една чисто милитаристична визия. Трябва да се мисли за сигурността в един по-широк контекст, който да включва растежа и развитието. Това не са скачени съдове, а по-скоро глобален поглед, който да отчита отделните аспекти по еднакъв начин. След това по коментара на господин Зала – аз също мисля, че стратегически елемент е, в това становище трябва да бъде разширен, допълнен, като разбира се, имам предвид е, аспекта протекционизъм, но като погледнем ситуацията в някои региони на континента, имам напред влушаване на ситуацията в района около големите езера, там не трябва да говорим за протекционизъм, а за нещо много по-важно – протекция, т.е. защита. Има, да речем, държави като Бурунди, където беше прията спешна резолюция в Страсбург, там наистина съществува опасност от геноцид. Аз смятам, че както посочиха и много други от изказалите се, че сътрудничеството в региона играе важна роля, панафриканската интеграция, но също и двустранната интеграция, поради което е важно да се консолидират отношенията между държавите, които играят водеща роля на континента. Също така и въпроса за економическите инвестиции от страна на Китай трябва да намери подобаващо внимание. Китай има много голяма геополитическа и економическа роля там, стреми се да стане глобален актьор, глобален играч и е много силно представен в Африка. Не знам дали не става дума за грешки в писмения превод, но когато става дума за сътрудничество в сферата на върховенството на закона, там отношенията с Китай са трудни. Разбира се, това засяга и вътрешната политика на много африкански държави. След това госпожа Волтманц, тя говори за европейските теми и за значението на жените в гражданското общество, но също така и в економическите културни и политически организации на Африканския континент. Аз съм напълно съгласен с вас. Разбира се, това участие трябва да се разшири, за това със сигурност ще имаме възможност. Също смятам, че културният фактор е много важен и може да играе решаваща роля. Тук също ще трябва да се изграждат партньорства, сътрудничество и осигуряване на участие на африкански държави в програми на Европейския съюз, за да могат културата и образованието да не бъдат привилегия на малко държави, а да станат универсално право. След това, както господин Петърле, така и представителите на СВД и комисията споменаха колко важно е междупарламентарното сътрудничество. Аз мисля, че в тази връзка е важно да се подчертае, че партньорството между Европейския съюз и Африка наистина трябва да бъде равнопоставено. Ние не трябва да налагаме нашето мнение на нашите партньори. Трябва да подчертая, че ние като комисия можем със становище да изменим заглавието на доклада, по който отговаря ДАВЕ. Със сигурност това обаче е сигнал, който бихме могли да изпратим. заключение искам да посоча, че виждам нещата по сходен начин, като господин Фройн по отношение на енергийните предизвикателства и достъп до важни ресурси, като вода, например. Това е аспект, който не трябва да се забравя. Вие говорихте за проекти на място, малки проекти, разпределени в различните региони. Те имат много добро съотношение разходи полса в е, сравнение с по-големи инфраструктурни проекти, които разбира се са много скъпи. Не знам доколко можем да постигнем споразумение по това. Смятам, че това попада по-скоро в правомощията на ДЕВЕ, но мисля, че би било много полезно и нашата комисия да посочи, че подкрепя такива по-малки проекти за развитие на континента. Искам още веднъж да благодаря за указанията, за идеите, които бяха споделени и също така, че толкова сериозно се отнасяте към нашето становище. Сигурен съм, че ще бъдем в състояние да разработим становище, което да се радва на широк консенсус и което да отчита сътрудничеството между двата континента и най-вече да даде отговор за милионите млади африканци, които виждат застрашено своето бъдеще на континента. Може би, ние можем да им предоставим отговори и да дадем принос за развитие на техните страни, като разширим отношенията между Европейския съюз и Африка, които трябва да почиват на взаимен респект. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега Касталдо. Друг не виждам да иска думата. Първо искам да ви информирам, колеги, че проведохме заседание в формат 5 плюс 5 миналата седмица в Страсбург. 5 плюс 5, това бяха 15-те председатели на комисии, които се занимават в по-широк смисъл на думата а, с външна работа и решихме, че това ще бъде първи приоритет не само през следващата година, през следващите години. Вероятно ще има едно предварително заседание в Абиджан а, междупарламентарно. А, не е потвърдено все още, но беше потвърдено, че колегите, които искат да отидат, ще а, бъдат информирани и вероятно сте забелязали, че канцлер Меркел а, настоя миналата седмица за нищо по-малко от план Маршал за Европа и това е пред федералните избори в Германия. Това е много важен доклад. Графика е както следва. След три дена, 13 юли в 11 часа Крайен срок за внасяне на изменения на 31 август се гласува на 10 октомври, 9 и 10 октомври пленарно гласуване. Горе-долу се класирахме във времето. Следващата точка е размяна на мнения за ролята на бъдещите всеобхватни споразумения с Армения и Азербайджан. Искам да помоля нашите гости да вземат местата си тук на трибуната. Унези от вас, които се интересуват, могат да заповядат тук. Welcome. So ladies, So welcome, Ms. Minasian. Благодаря, госпожа Минасиан и госпожа Алиева. И сега, уважаеми колеги, като стъпление Европейския съюз в момента преоформи отношенията си с Армения и с Азербайджан чрез нови преговори чрез нови договори, които за, завършиха в началото на годината за Армения и току-що започнаха за Азербайджан. Нашата комисия ще изготвя доклади за а, концепцията на а, споразумението с Армения. Нашата комисия по външни дейности а, на прави посещение в региона. Сега имаме възможност да обменим становище с двама експерти по докладите. Двете споразумения се очакват да бъдат всеобхватни в а, а, сферите, в които ще се засегнат и в а, тяхната дълбочина. Парламента трябва да ги разгледа. Те са също така възможност да се постигне значим напредък, добро управление, спазване на правата на човека и основните свободи. Е, една борба срещу корупцията. Това, разбира се, е все още малко повече на хартия. Има регионални конфликти, които подкопават някои аспекти на тези споразумения в този размирен район. Ние очакваме, че нашите експерти ще ни предоставят идея за а, тези въпроси, ще ни дадат възможности да а, разгледаме някои от техните препоръки в работата си по парламентарния доклад. Тук е, сме поканили двама много известни специалисти, а, които да представят данните. Господин Ричард Гирагосян не можа да дойде при нас, но ще имаме възможност да, да чуем госпожа Лариса Минесян, която е изпълнителен директор директор на Фундацията Отворено общество на Армения. Тя 19 години работи с Отворено общество за а, насърчаването на демократичността и гражданското общество в страната. Искам да приветствам също така госпожа Лейла Алиева, която е преподавател в Оксфордския университет. Председател е на един мозъчен тръст в Азербайджан. Работила е в колежа по отбрана на НАТО, в UNDP. Ще работи в 4.30 очакваме господин Дирк Шубъл, който е ръководител на отдел по източното партньорство на, в службата на Европейския съюз. Госпожо Минасян, имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички членове на Комисията по външни работи. Благодарна съм за възможността да говоря пред вас днес. Моя колега нямаше възможност той да се обърне към вас. Ще споделя първо с вас моят опит в фундациите Отворено общество – и тяхната асоциация с Европейския съюз и с европейските институции, като съвета на Европа. И то по темите права на човека, добро управление и демократично развитие. Ние а, имаме асоциация на гражданското общество в Армения, асоциирана с Европа. асоциация, която е основана на ценностите на Европейския съюз. Имаме общ дневен ред с Европейския съюз за реформиране на Армения като по-отворено общество, по-демократично и по-добре управлявано общество. За тази цел за нас приоритет е асоциирането с Европейския съюз като изхождаме от политиката на съседство на Европейския съюз и с членството на Армения в съвета на Европа. О, се опитаме внимателно да проследим как е замислена и как се прилага реформата в Армения като ще искаме сметка за всички нарушения на човешките права, правата на човека, както от правителството, е, и ще се опитаме да отговорим на очакванията за развита демокрация и опазване на човешките права. Подписването на това всеобхватно рамково споразумение е много важно за Армения и гражданското общество в Армения, но и цялото арменско общество. Защото ако погледнем какво става, ще установим, че връзките с Европа винаги са били първа грижа и първа задача, нещо, което показват всички допитвания на общественото мнение. Високо ценим възможността вече почти цели 4 години от 2013 година се водят преговорите бе взето тогава решение да не се подписва едностранно споразумение за асоцииране. И ние сме свидетели на отрицателното въздействие на това решение върху цялото арменско общество, върху арменската економика и особено върху стандартите на, и нормите на демокрацията. По тази причина, причина ние Приветстваме възможността за сключване на структурирано, правно обвързващо споразумение с Европейския съюз. В самото начало ще се опитам да обясня какво е положението и какво стана през тези 4 години а, от 2013 до сега в, Арме... в Армения. През април тази година бяха проведени първите парламентарни избори съгласно новата променена конституция, чрез която Армения от президентска стана парламентарна република. Тоест, сега в рамките на една година трябва да се извърши този преход – преди парламентарните избори беше а, а, от двете страни а, беше, се сложиха инициалите си върху одобре, за одобрение на обхват, обхватното споразумение между Европейския съюз и Армения. Тази една година станахме свидетели на много активна работа за осъществяване на прехода. Необходим е дълбок, дълбоки законодателни промени и в наказателното право, и в управлението, и в защитата на правата на човека. Тоест, създават се реални, съвсем реални възможности за настъпване на промяна в нашата страна нещо, чиято цел фактически е и промяната в Конституцията. Промяна, която цели по-добро управление, по-голяма независимост на съдебната власт, разделяне на властите в страната, а също така и по-добра защита на правата на човека. Това са промени, които са пряко свързани с тези области, и с по-доброто управление и с съдебната система е и с правата на човека. Като си има това предвид, това трябва да се има предвид, когато говорим за този период на преход. Това първо. Второ, трябва да спомена отрицателният опит и от двете страни, които преговаряха за споразумение, но то не бе подписано през 2013 година. Струва си да се размисли е, какво ни донесе този период, какви са резултатите от тези действия. И дали сме готови това да не се повтаря. Какви са отрицателните въздействия, последици останалото, и какво можем да направим през този период преди подписването на споразумението. Бих искала също така да посоча, че трябва да бъдем също така и загрижени, и внимателни. Защото през последните години не един път бяха направени крачки назад в нормите на опазване на правата на човека и управлението на страната станахме свидетели на политически действия. Беше упражняван натиск върху онези, които искаха да вдигнат глас, да, да изразят своите политически права. Възможностите за защита чрез съда също бяха много ограничени, тъй като не бе достатъчно независимо, независима съдебната система. Затова бих искала да кажа, че сега, като имаме възможност за големи законодателни промени, трябва да бъдем много внимателни. Много внимателно трябва да следим как се развива този процес. Не трябва да забравяме също така, че сред изборите през април имаше сериозни признаци за подготовка на сериозни политически промени. Какво имам предвид? Както не веднъж се е посочвало и с основание, политическата власт в Армения е консолидирана и тясно свързана с апарата на президентството. Сега, преминаването към парламентарна система на управление е свързано с предизвикателства. Как ще реагират части от съществуващият режим? Как ще бъде осъществен преходът от тази консолидирана президентска власт към една парламентарна република? защото тук става дума за контрол и върху изпълнителната власт, и върху съдебната власт, и преминаването от този контрол към една нова система. И тук трябва да бъдем особено внимателни. Законодателните промени, които трябва, които трябва да бъдат направени, ще е необходимо да осигурят независимост на съда и а, да се избегне натиска, който тази а, така дълбоко окупана власт може да продължи да оказва. Един от начините да следим а, как се развива този процес, това е да следим как се изпълнява новата програма, включително и за превъзстройство в армията. защото съществува възможност за милитаризиране на арменското общество. За запазване на определени функции на изпълнителната власт е, и при новите обстоятелства – Трябва специално да обърнем вниманието ви към необходимата реформа на съдебната власт и особено промяната в наказателният и процесуалният кодекс. Вече това, тази промяна е вход и съдът е придобива по-голяма независимост. За Европейския съюз сочи като приоритет наказателното правораздаване. Европейския съюз инвестира много в изпълнението на тази задача, за да се предотвратят случаите на изтезания и да бъдат преследвани от тези, които пребягват до изтезания. И в тази област много важно е реформите да бъдат завършени. Започнатите реформи да бъдат завършени. Съществува все още случаи на злоупотреби. Наблюдават се отрицателни, патриархални настроения по отношение на европейските ценности, европейската политика. Специално когато става дума за дискриминацията и борбата с нея. Ние трябва тук също да бъдем особено внимателни и последователно да провеждаме реформите с подкрепата на гражданското общество. Както вече споменах, през последните години станахме свидетели на отрицателни явления по отношение на участието на обществото в управлението на страната, във възможността на хората да изразяват различни мнения, също така и по отношение на свободата на сдружаване и събиране. В момента се водят съд дела, съдебни дела, срещу хора, които са изразявали мнения различни от мненията на управляващите. А достъпът до правосъдие на тези подсъдими е ограничен едва ли те ще получат справедливи присъди. затова трябва Европейския съюз много внимателно да следи подобни процеси. И той трябва, неговото участие трябва да бъде по-видимо като наш партньор, като един съюз, който се основава на ценности. А, а не само да бъде разглеждан като една страна по някакъв договор. Нашият опит от реформите в Армения до сега е доста неудовлетворителен. В някои случаи се подхожда повърхностно, в други случаи сме свидетели на манипулации към проблемите на реформите. И не винаги сме получавали съответна положителна реакция от Европейския съюз. Не винаги се реагира на подобен погрешен подход. Още от как не бе подписано споразумението за асоцииране през 2013 година, сме свидетели на подобно отношение – Спекулира се също така с някои от проблемите на реформите и някои от приоритетите на Европейския съюз. А това също е повод за загриженост. Бих искал да отбележа тези проблеми, особено защитата на публичното пространство, свободата за изявите, свободата на събранията и също така и битовото насилие, което е много важно. Това са, наши, това са приоритетни въпроси. И това се... Не трябва да се посочи, че Европейския съюз помага за преодоляването на корупцията, за подобряване на управлението. Нещо, което бе също така посочено и от делегацията на Армения. Yeah, if I may. Um, it's, Важно е да се посочи, че като подхождаме към тези преговори, трябва добре да оценим какво до сега не е било наред и да го избегнем при новите преговори. Необходимо е да се да има отчетност на, да се иска отчетност от арменската страна. Тя да бъде държавно отговорна за това, което прави. Защото сме свидетели на влушаване на състоянието на нещата в някои отношения сега положението е по-лошо от, от, преди. Особено по отношение на правосъдието. И особено по така известен регрес по отношение на демокрацията, която се наблюдава. Отчита се, че всичко е свършено, като че ли съществува напредък, но много важно е, е не само да се приема, че е, са сложени чавки в кутийките, а на място да се провери дали наистина е направено това, което трябва да бъде направено. Това се въжи особено за правосъдието, за разделението на властите, независимостта на съдебната власт и да има еднаква подход на правосъдието към всички граждани твърдим, че това е така, същевременно има лица, които биват съдени по различни обвинения, но преди всичко за политическата си дейност. Правото на справедлив съдебен процес е, в момента не е а, съвсем на лице. Трябва всичко там много ясно да се каже на арменските, на събеседниците на Европейския съюз страна на Армения – това са основни изисквания за сключване на споразумение за асоцииране. Не може да приемаме да се говори за добро управление и същевременно да се пренебрегват реално съществуващите обвинения в корупция. Не може да се говори за социална справедливост, като същевременно не съществува защита на основните права на гражданите и работниците. А това са много важни въпроси. И ако не настояваме на тях, трудноправните отношения и другите а, наши изисквания, ако не настояваме на тях, това спомага за консолидиране на централната власт, на която станахме, на която станахме свидетели до сега, преди изборите. това са неща, които бих ви призовала да не забравяте. Внимателно да следите какво става на място. И когато са поети от страна на направляващите ангажименти за промяна, дали наистина настъпва подобна промяна. Е, с удоволствие ще отговоря на конкретни въпроси, ако имате и такива. А, и до тук ще приключа. Благодаря. Благодаря, госпожо Минастян. И сега госпожа Алиева ще ни говори за Азербайджан. Благодаря ви. В 2006 година е, трите републики в Южен Кавказ подписаха планове за действие. Те имаха а, е, клаузи за европейските стремежи в а, е, Азербайджан. Благодарение а, на мощната кампания на гражданското общество, се установи, че такава клауза няма. Какво стана в това десетилетие, когато Азербайджан демонстрира не само едно западане на демократичните ценности, но и се но и отслабна това този ентусиазъм. Искам да привлека вниманието ви към два структурни а, фактора, а, възможност за присъствие на альтернативна власт, като Русия, изолираността по отношение на Русия, при което не се получава адекватен адвокат, адекватен отговор от страна на а, Запада, Русия остава много важен фактор в Азербайджан. Този натиск се прилага чрез конфликти, отцепнически конфликти, конфликти още от началото на 90-те години и Азербайджан бива наказван за независимите си прозападни политики. Друг структурен проблем е вътрешен, а именно а, политическата економика, всички ние знаем за парадоксите на благоденствието, какво става, когато започне да се развива нефтената промишленост след деколонизацията, когато институциите са все още слаби и какво става с изграждането на демокрацията и с енергийните интереси в случая с Азербайджан след 2006 година започнаха приходите, това укрепи доверието в правителството, надигна се национализма, но тук ние говорим за естаблишмента, не толкова за обществото и това ме води до третия проблем, а именно за вида отношения между Европейския съюз и Азербайджан. Опасявам се, че диференциацията не отчете този, тези структурни ефекти в економиката, не разгледа основните пречки в реформата, към, пред реформата във всяка държава и е, имаше едно очевидно развитие на асиметричност между обществото и държавата. Държавата беше засилена невероятно с, с инвестициите в енергетиката, които бяха в държавния сектор, гражданското общество беше силно недофинансирано и ако разгледаме динамиката, ще можете да видите, че в Азербайджан а, гражданското общество получи 10 пъти по-малко средства, отколкото, например, в а, Грузия. И а, това направи обществото много уязвимо и в 2014 година имаше такова драматично сриване в гражданското общество, в което много от водещите правозащитни и други граждански организации бяха закрити. Така че когато говорим за този фактор а, в 2006 година беше подписана и енергийната програма, която засегна а, е, идеята за, за гражданското общество. А, Азербайджан всъщност а, остана с впечатлението, че имиджа се изгражда само на базата на економически резултати. А всъщност Европейския съюз, Европейската общност може да ви третира и по друг начин, като равнопоставени. Когато говорим за Азербайджан, а, проблема на жилавостта е много важен, защото той е пряко свързан с позицията и с развитието на други държави в региона, правозащитната ситуация, демокрацията. И аз мисля, че това винаги липсваше в отношенията между Европейския съюз и Азербайджан, именно този принципен подход – това липсваше. Ние напълно подкрепяме дейността на Европейския парламент. Мога да кажа, че Европейския парламент беше а, а, реагираше много навременно на всичко, което се случваше в региони в страната, но ато не последваха действия и последици за страната. Така че за нашето общество, тъй като е важно да се прави разграничение между естаблишмента и обществото, особено в, богати на нефт държави. и тогава, когато идват приходите от печалбите от нефта, а не от данъците, ние трябва да кажем, че очакваме по-принципен подход, независимо от това, че новата глобална стратегия се отразява и отразява принципа на прагматизма, ние очакваме, че прагматизма няма да означава пълно пренебрежение към проблемите, които представляват най-мощните характеристики на Европейския съюз, а именно тъй наречената мека сила. Ние също така бихме искали да пред Допредим за проблема на имитацията, проблема на управлението и секторното сътрудничество всъщност може да доведе до нещо, което е нещо като манипулация от страна на цялата процедура на изграждането на институции, защото нашите региони се научиха да се възползват от реформите а, за собствена облага, макар че формално това се нарича реформа за децентрализация, дерегулирането. Всъщност това води до голяма концентрация на власт. И това трябва да бъде включено в бъдещите преговори. Азербайджан има най-голям брой политически затворници. Европейския съюз трябва да знае на кого може да разчита. Трябва да се отчете, че все още имаме хора, които независимо от решенията на Европейския съд по правата на човека, са все още в затвора, като Гармамедов имаме арестувани журналисти, имаме смъртни случаи в затворите, Каландаров, блогър и журналист, имаме извънсъдебни убийства, седем души неодавна бяха убити. В това дело за държавна измяна и бяха погребани тайно от военните. И а, ние също така бихме желали да да предупредим а, за естаблишмента, които ще се опитат вероятно да лишат от отговорност и условност факторите и няма да се, държа, да се държи отговорност за нарушаването на политическите клаузи. Колко минути? Имам 5 минути, така че Бих искала да кажа, че разбира се, енергийната сигурност и енергийната е, търговия ще останат сферата, по която ще има съгласие между Европейския съюз. Но, както казах, енергийната сигурност е един от структурните фактори, които, за съжаление, не работят добре в полза на изграждането на демокрацията. Всичко това трябва да се отчете, да се вземе предвид и да се включи в новите споразумения. И е, връщайки се сега към препоръките, искам да кажа, че трябва да настоявате за освобождаването на политическите е, затворници, е, свободата на медиите и да заявите, че това са условните условия за развитието на партньорство като между равни партньори. Именно това се опитваме да постигнем равнопоставени отношения, които според нас не са възможни без да без ангажираност към международните задължения и всеобщите права на човека. Тук ще трябва да се преразгледат всички рестриктивни роли, на свързани, свързани с, с гражданското общество, амнистия за всички неправителствени организации, размразяване на сметките им, да се осигури участието на а, неправителствените организации, участието в диалога с правителството, би трябвало също така а, и ако не се включат а, конкретни а, разпоредби, сегашното положение заплашва да остане лошо. Трябва да се включат механизми и гаранции за прозрачност на всички мерки, за секторните политики, за законодателната а, конвергенция, трябва да се отчитат вътрешните ефекти на проблемите, свързани с енергийната сигурност и трябва да се решат тези проблеми. Ролята на енергийната сигурност между обществото трябва да се използва търговските сътрудничества за симулиране, стимулиране на реформите и за либерализирането на економиката и разбира се, един от проблемите е, е тогава, когато има ограничени канали за упражняване на политическо влияние, да се подкрепи подкрепата за университетите, за научния и академичния обмен, чрез целенасочени дейности за изграждане на капацитет и за повишаване на информираността. Позволете ми да спра тук или ви попитам имате ли въпроси. Благодаря, госпожо Лиева, казва председателя за това, че ни представихте ситуацията в Азербайджан. Господин Дъркшу пристигна. Предлагам да му дадем думата. След това ще имаме много време за въпроси и за дебат. Господин Шубъл, повечето от вас го познават. Той отговаря за преговорите и по двата а, преговори и с Армения и Азербайджан. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. Съжалявам, че закъснях, но доста натоварен ден беше. Затова изпуснах, за съжаление, част от представянето от ваша страна, но аз ще ви кажа какъв е нашият поглед върху положението, погледа на Европейската служба за външна дейност. Така първо за Армения. Да се върна малко към историята. Беше на 3 септември 2013 година за първи път постъпих на работа тук, когато Армения реши да се отегли от вече готовото споразумение, договорено споразумение за асоцииране и реши да се включи в Евразийския съюз вместо това. Също времено Армения даде да се разбере, че иска да продължава близките си отношения с Европейския съюз, но без споразумение за асоцииране. Беше необходимо известно време, за да видим какво е, е възможно в политическа и техническа гледна точка за отношенията ни с Армения. Така че ние чакахме към година и половина и арменската страна да вземе решение по този въпрос. Първо да видим какви ангажименти поема, който се включва в е, Евразийския съюз. В Крайна сметка, през 2015 година Европейския съюз получи нов преговорен мандат. Преговорите започнаха през декември 2015 година и приключиха доста бързо, като се има предвид, че ставаше дума за едно ново споразумение през 2017. В хода на преговорите, разбира се, ние се опряхме на това, което беше договорено за предишното споразумение за асоцииране. Нямаше нужда да измисляме на ново колело, откриваме на ново колелото. Просто се позовахме на секторните споразумения и на договореното по-рано споразумение за асоцииране. Европейския съюз прие, че Европ... Армения е готова да приеме и изпълнява редица от пунктовете на това споразумение. По някои въпроси бяха предвидени по-дълги срокове от по-рано договорените. Но въпреки това, трябва да кажа, че споразумението е много добро, много сериозно, амбициозно. И то съдържа а, търговска част, така да речем по-рано, дълбоко и всеобхватна търговска споразумение. А сега то отпадна, тъй като а, Евразийския съюз има изисквания, които не са съвместими с изискванията на подобно а, търговско споразумение. Споразумението се нарича всеобхватно, за, усилено споразумение за партньорство, така наречената СЕПА. То бе получи предварително одобрение през март, сега е готово за подписване. То включва също така и преглед на текста от лингвисти от двете страни, превод на споразумението на всички официални езици на Европейския съюз, също така и на арменски и всичко това друго, което предполага едно подобно споразумение. Ако всички тези стъпки бъдат извършени на време, според мен ще може да бъде подписано на среща на върха през ноември. Но в случая ще покажем, че една от страните в нашето източно партньорство може да има споразумение и тесни връзки, както с Евразийския съюз, така и с Европейския съюз. Но ние, разбира се, внимателно ще следим как изпълнява Армения своите други международни задължения, включително задълженията си в рамките на Евразийския съюз. Споразумението, което сега сключваме, не е, съдържа, както казах, е, е, членове, които предвиждат дълбоко и всестранно търговско споразумение, свобод, зона свободна търговия, нито пък митнически съюз, нещо, което би било, разбира се, на лице, ако бяхме изключили споразумение за асоцииране. Армения може да договаря търговски споразумения с трети страни без всякакви ограничения. Ние смятаме, че споразумението ще създаде благоприятни условия за търговия и инвестиции, въпреки че няма подобни членове в споразумението които се отнасят до търговете и инвестирането. С това се приключа изложението си за Армения. Сега за Азербайджан. Там не сме толкова напреднали, колкото а, сме с Армения. Армения. Започнахме преговорите по споразумение за асоцииране през 2011-2012 година, но тогава стана ясно, че Азербайджан не, не се интересува, не се стреми към подобно споразумение за тясно сътрудничество, както някои от нашите други партньори в източното партньорство, по-скоро споразумение възоснова на общи споделени интереси и взаимен интерес. Ние взехме това предвид и на срещата на източното партньорство през 2015 година, външният министр на Азербайджан представи на комисаря Хан едно проекто споразумение за стратегическо партньорство, така, както го е нарекал Азербайджан. И започнахме преговори по един нов текст, стъпил върху съществуващото споразумение за партньорство, но разбира се с по-широки, по-широк обхват защото нашето споразумение за партньорство вече е на 20 години, в много случаи е остаряло. А също така трябва да вземем предвид на прегледа на новата европейска политика за съседство и новите предизвикателства, пред които сме изправени. Бе анализиран документа, който ни представи Азербайджан. Изпратихме мисия в Баку през 2015 година, за да видим какъв ще бъде обхватът на споразумението. Споразумяхме се за следното. Не трябва а, в никакъв случай да отстъпваме от сегашното споразумение за сътрудничество. Клаузите на споразумението трябва да бъдат правно обвързващи. И то ще замеси сегашното споразумение за партньорство и сътрудничество. Доколкото знаем, за първи път трета страна представя на Европейския съюз проекта споразумение. Това изискваше известна гъвкавост от наша страна. Как да поступим, след като ни е представен подобен проект? Да намерим а, съответни решения, да се възползваме от част от това, което предлага Азербайджан, като включим и нашите виждания. Това беше направено и през ноември миналата година съвета по външните работи споразум. Одобри проекта споразумението, което значително разширява обхватът на нашите отношения в рамките на европейската политика на съседство. В крайна сметка, два и половина месеца след това, на 7 феврари тази година, започнаха преговорите в присъствието на президента Алиев, който дойде в Брюксел започването на споразумението да ни дава една възможност да усъвременим не само правните основания, но и сегашното състояние на отношенията ни с Азербайджан. Да разширим областите, в които сътрудничим, защото в споразумението за партньорство и сътрудничество не са обхванати редица области, които са според нас много важни. Също така преговори ще ни дадат възможност да разширим нашето сътрудничество в момента. Азербайджан се опитва да разнообрази своята, диверсифицира своята економика, изразява интерес да, да сътрудничи с нас в други области. Мога да спомена транспортът като много важна, важен сектор, тъй като Азербайджан е до известна степен на кръстопът между Азия и Европа също така тероризма, борба с тероризма, туризма и бяха тези въпроси споменати много пъти. По време на естонското председателство ще бъдат споменавани и в бъдеще. Също така имаме възможност Азербайджан да поднови своите ангажименти по отношение на развитието на демокрацията, защита на правата на човека, особено във връзка с членството в съвета на Европа. Ние вече обсъдихме с страните членки, като обсъждахме преговорния мандат тези въпроси. Става дума за политически, секторни, економически споразумения, защита на правата на човека, демокрацията, върховенството на закона, и, както и в други случаи, когато сме преговаряли, преговорите ще бъдат разделени на три работни групи. Първата работна група по политически въпроси под председателство на главният преговарящ, директор в службата за външна дейност, който работи и за с, с Армения, втора работна група по търговия и трета работна група по секторно сътрудничество. Аз се съм от наша страна тази трета работна група. Вече сме имали два кръга от преговори по политическите въпроси през юни и може би още една един път ще се срещнем преди лятната вакансия. Желанието е да приключим преговорите колкото може по-бързо. По политическите въпроси, по първа група също така ще спомена, че е, говорим е, за политическия диалог, за правата на човека, е, правосъдие и сигурност и по всички тези въпроси напредваме доста добре, включително по въпроса за правата на човека, където не сме далеч от споразумение. По работната група по въпрос на търговията до сега се състоя един кръг от преговори през юни Продължават преговорите чрез видеоконферентна връзка. Говорим за прозрачността, митническите въпроси, решаване на споровете и редица други въпроси. Очевидно това, че Азербайджан не е член на СТО, затруднява преговорите по търговските въпроси, но се надяваме, че ще можем да усилим а, темпото и да помогнем а, на Азербайджан да се справи. По третата работна група сме отворили 9 глави, закрити са вече 3 от тях. Е, имаме глава а, по граждан, за гражданското общество, която още не е от, отворена но скоро време ще бъде отворена и мисля, че и там съществуват добри възможности за по е, е, задълбочаване на нашите отношения с Азербайджан. Ще спра до тук и разбира се, ще съм готов да отговоря на въпроси, ако има такива. Благодаря, господин Шубел. Изчухте три интересни изказвания и имаме възможност да задаваме въпроси за около 45 минути приблизително. Имаме колеги, които се интересуват от Азербайджан, колеги, които се интересуват от а, а, Армения. А, няма смисъл да ги разделяме като теми. Е, нека да определим регламент от 3 минути. Започваме с госпожа Совко от ЕНП. Много благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко неща за Азербайджан, тъй като съм докладчик в сянка по тази тема. Новото е, всеохватно споразумение, което започна, по което започнахме да работим, трябва да бъде обект на съвместен интерес, макар че Всеобхватното споразумение се разглежда като альтернативно споразумение в източното партньорство. Трябва да се откроят основните принципи на Европейския съюз. Казвайки това, отчитам значението да се приложи принципа на демокрацията и правата на човека, което е не по-важно от економическото сътрудничество. Макар, че беше постигнат известен напредък в освобождаването на политическите затворници. Все още трябва много да се свърши, което което беше, което се прояви в движението за освобождаване на арестувания журналист. Разглеждаме също така и а, враждебните действия. Решението на проблема за горни, на Горни Карабах не трябва да включва военно решение. А, Напълно подкрепям усилията на групата на, от Минск като медиатор на тези проблеми. Аз неодавна бях част от делегация на АФЕТ в Азербайджан, Армения и Грузия. Според скромното ми мнение няма друг начин, освен чрез диалог да се решат проблемите и Европейския съюз е единствената организация, която има морална стойност. Благодаря ви. Апелирам към службата за външна дейност на Европейския съюз да ам, се а, ангажира с това от социалисти и демокрации Чарлз Танок от ЕКРЕ. Благодаря, господин председател. Нашата група, разбира се, подкрепя споразуменията с Азербайджан. Ние много добре сме отразявали становището си в миналото си към начина на управление в Баку. Разбира се, и е, СЕПА с Армения съм някои от тези колеги, които съжаляват, но напълно разбират защо предвид бланкетните съображения за сигурност не предпочете да мине да отида по посока на руската економика. Но след като това се случи, аз всъщност не виждам някакво особено развитие на Евразийския съюз. Той е в ембрионалното си развитие, по-скоро нещо символично, а не истински економически съюз. И това е въпрос, който Армен Италианското правителство би трябвало да повдигне пред правителството на Руската федерация. А също така смятам че комисията може да коментира за ескалацията с трагичната загуба на цивилни лица Имаше арменци, които бяха убити от снайперисти. И как бихме могли да деескалираме този конфликт? Как може и въпросът, който си задавам от известно време, до каква степен Европейския съюз трябва да седи на масата на преговорите на програмата от Минск и е до каква степен мисията трябва да бъде на службата за външна дейност, а не на, Европейск... на съвета на Европа. Сега може би е една възможност за госпожа Могерини да бъде по-активна, проактивна и да насърчи френското сътрудничество. Доколкото виждам, МИСК не дава резултати и може би по този, по, по този въпрос трябва да се работи. Благодаря на станок. Имаме четирима колеги от групата на АЛТЕ. Започваме с госпожа Николай, която е докладчик за Азербайджан. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам и двете споразумения и с, с Армения, и с, с Азербайджан. И това е една възможност за по-голямо присъствие на Европейски съюз в района. Имаме две различни ситуации. Друг е, едната държава е по-близка до Русия, а другата иска да бъде независима от Русия, но смятам, че това не е пречка за еволюцията в сферата. За мен основният проблем е геополитическата ситуация. Аз наистина много съжалявам, за инцидента в четвър... на 4 юли, когато а, две а, жени, азерски жени, бяха убити. Това е страхотен конфликт и ние трябва да осъществим по-голямо присъствие, за да може и двете страни да спрат това насилие по границите, защото инцидента от четвърт юли не беше на територия на, а, на Горни Карабах. Ние знаем какво става в а, региона, знаем какво става с нивото на демокрацията, с човешките права. Ние искаме да се подобри правозащитната ситуация в района, да има под, под, по-голяма подкрепа за гражданското общество. Това ще бъде част от нашия политически подход в преговорите и аз вярвам, че колкото е възможно по-бързо, а, ще бъде по-добре да постигнем това споразумение, защото ще бъде добре това споразумение да разпространява нашите ценности в региона, да няма непрекъсната критика, защото в противен случай няма да постигнем резултати. И това е по-добро за сътрудничеството между двете страни. Вярвам и се надявам, че след това споразумение Европейския съюз ще бъде, ще присъства повече в сферата на сигурността. За мен формата Минск е а, провал. Години говорим за формата Минск, но нямаме видими осъзаеми резултати. Ако Европейския съюз е нещо като пак за стабилност в региона, мисля, че това е правилният подход за постигането на мир и стабилност в сферата, като се зачитат правата на самоопределение на Азербайджан. Искам да приветствам този дебат и се надявам, че ако работим заедно в тясно сътрудничество, ще можем да постигнем много по-голямо подобрение, не само в отношенията, но и в всекидневния живот на гражданите на Армения и Азербайджан. Благодаря. По моя списък имаме още пет има желащи да се изкажат и още един. Господин Бухнер, Михаил Галер има думата. Благодаря. За мен е добра случайност, че изслушването се провежда през тази седмица, защото аз е, за първи път ще летя за Армения в четвъртък за една конференция и ще трябва да се концентрирам върху тази страна. Така че се опитвам сега да разбера до някъде от вас каква е политическата мотивация в страната да се приеме това, което е подписано като си спомням 2013 година, през ноември някои подписаха, някои не, а други казаха, че искат да подпишат, но в последния момент не подписаха, така че ако сравним всичко това, вече мога да задам въпроса и то е следния. Арменците бяха в следната ситуация. Путин вероятно им е казал, когато е подписвал, че ако не подпишат, няма да се ползват от неговата военна подкрепа за Азербайджан. Е, всъщност, е, сега като че ли амбицията не е толкова голяма и си задавам въпроса, не за търговската, а за политическата част. Всъщност за политическата част може би в дългосрочен план, що се отнася до демократичното развитие, вероятно могат да се получат е, по-добри резултати в сравнение с това, което си мислихме през 2013 година, когато нищо не беше подписано. Като погледна, тогава е, като си спомня господин Янукович, дори и той да можеше да подпише, вероятно би се концентрирал върху економиката, е, би е, имал добри отношения със своите олигарци, обаче в политическо отношение демокрация, върховенство на закона едва ли би се случило толкова. В крайна сметка е въпрос на политическа воля как е, се вдъхва живот на нещо, което подписвате. Бихте ли направили следната оценка, че една държава като Армения би подписала този договор, в който липсва интензивната економика, така да се каже, под прага на осезаемост, нещата да се променят с конституционна реформа, така че да се намери вероятно решение с Азербайджан, но пък от друга страна да има по-голям ангажимент с Европа в економическата сфера. Благодаря. Гала. Благодаря на Михаил Галер. Следващия оратор е господин Юрек за 3 минути. Благодаря, господин председател. Европейския парламент е, Европейски съюз е, подкрепя мирното разрешение на конфликта в Нагорни Карабах Карабах, но условието за това решение е да се спазва прекратяването на военните действия. В момента няма начин да се проследява, да се мониторира спазването на споразумението, макар че групата от Минск много пъти се опитваше да въведе такива механизми. Има конкретно предложение, което би могло да позволи да се избегнат такива трагични ситуации, като миналия месец. Ние, миналата седмица, извинете, вие знаете, че Армения третира това като инцидент, но бяха изстреляни ракети в населени райони. Трябва да създадем механизми за предотвратяване на подобна ситуация. но много конкретно предложение, нещо, което ние можем да направим в Европейския съюз за бъдеще, е да апелираме към върховния представител и към страните по примирието да се въведе този механизъм на мониторинг, предложен от групата от Минск. Също така, това би трябвало да включим и теста на добрата воля, и приемането на предложението, на, за което споменах преди малко. Искам да апелирам именно за това. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега госпожа, господин Вайгъл от АЛДЕ. Благодаря, господин председател. Това е. Говориме за нови споразумения, договори между две страни, които са съседи, но много различни. И мисля, че подходът на комисията е правилен. И имаме вече опит. Опитвали сме се да сключим споразумения и с едната и с другата страна. Като имаме предвид този опит, трябва да вземем предвид техните специфични позиции, специфичен характер, а също така и нашите интереси като Европейски съюз в региона. Ще посоча, че когато говорим за нашите интереси, ние се стремим в региона да се възцари мир и да има стабилност. Азербайджан е страна, която като че ли е притисната между две, два големи съседа – които имат е, своите стратегически интереси. От южната от юг и е това е Иран, а от е, север е, Русия. Армения вече взе своето решение. Тя има само един е, близък приятел и под, под, поддръжник. Спомням си декларацията на президентът на Армения, който каза, присъствието на руски войски на наша територия са най-важна гаранция за нашата сигурност. Но, независимо от това, фактът, че сега преговаряме за а, тези две споразумения е положителен. Това може да доведе до подобряване на нашите отношения с страните от региона. Също така, ще спомогне за положително развитие на демокрацията и върховенството на закона. Като имаме предвид изложенията на панелистките тук, несъмнено тези въпроси са наболели, своевременно е тяхното третиране в нашите споразумения. И още нещо искам да спомена едва ли бихме могли да имаме стабилни отношения, ако не бъде решен проблемът за Нагорно Карабах. Споделям скептицизма на колегите по отношение на ефективността на групата от Минск. Мисля, че Европейския съюз трябва да играе по-активна роля вътре в самата група от Минск. Преди години като че ли мястото на Европейския съюз там остана празно. Като че ли го отстъпихме на Франция. Не мисля, че това спомага за по-активното участие на Европейският съюз в решаването на този проблем. Това първо. И второ, искам да подчертая следното. Не трябва да забравяме, че подобни проблеми могат да се решават само в съответствие с международното право. А в, в подобни случаи международното право признава, говори за окупирана и окупираща страна. Значи ясно трябва да се каже и на двете страни, че това е така. И може би тези преговори ще ни дадат възможност на нас самите да се опитаме да обясним на двете страни, че е необходимо повече да вникнат в доводите на другата страна. И че държавната пропаганда не помага за това. Благодаря. Благодаря, Вайгъл. Как Брюхне. Благодаря. Имам два кратки въпроса. Първият. Азербайджан не е член на Световната търговска организация. Кога очаквате това да стане? Има ли преговори в тази връзка? Това би позволило споразуменията да се разширят и да обхванат и търговска част. Второ, за Армения. Вие казахте, че економическите споразумения естествено ще бъдат ограничени. защото страната се е присъединила към Евразийската федерация. Как изглежда точно нещата? Спомняте си, че подобни дискусии сме имали преди с други държави, така че в случая подобни детайли биха ми помогнали много. Благодаря, колега. Следващият оратор, господин Остравичус. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че сте организирахте това изслушване и са поканени представители на неправителствени организации а, от Армения и Азербайджан, както и а, а, посланник е, Шубел. Става дума за един замразен конфликт, който не е създаден от причинен от Европейския съюз, а от една голяма държава на север от двете страни, която иска да използва своето влияние а, в а, Южнокавказският е, регион. И по-лесно е това да се прави, като се държат е, е, страните в напрежение. Нито окупатора, нито окупираната страна би трябвало да имат право да не спазват правата на човека. И трябва да бъдем еднакво критични и с еднаква сила да изразяваме своите възгледи, независимо от това дали става дума за Армения или Азербайджан. Отвличането на господин Мухтарли трябва да кажем на правителство, азерското правителство ясно, така не става. Не, не, не, не може така. Същото трябва да бъде отношението ни към Армения. И положението в региона Алханди. Съжалявам, но трябва да кажа, че съжалявам за жертвите от азербайджанска страна, но също така имам и доклада на азербайджанската страна, където става дума за удари срещу военни части на Армения, разположени на близко. Това няма да доведе до решение, само ще задълбочи конфликта в региона въпросите ми към представителите на НПО. Какво мислите за диалогът за правата на човека? С... Има ли напредък по, този въпрос в Армения и Азербайджан? И второ, как преценявате контактите между неправителствените организации на двете страни? Техните ръководства не, разг... не, не си говорят, но неправителствените организации върш, остават ли да създадат човешки контакти? И също така искам да попитам господин посланник е, Шубел. Двете страни, едната е член на Евразийския съюз, а другата така наречения е съюз на независими страни. Не знам а, какво е законодателството по отношение на правата на човека на този Евразийски съюз. Знам какво е законодателството в Европейския съюз. Но какво мислите, че ще е въздействието в бъдеще а, на тези преговори върху този въпрос? Благодаря. И накрая господин Нафт. Благодаря, господин председател. Армения е особена страна. Растежът на населението е положителен, но демографски отношение населението намалява, защото младите образовани хора напускат Армения. И защо го правят? Защото нямат гаранция за по-добър живот. Такава гаранция те нямат, защото е разпространена корупцията и има също много сложни иерархични структури, които се разпространяват във всеки економически сектор на страната. Това е вече другата реалност. Така че, когато аз слушам за политически реформи, за субструктурни реформи, които не засягат социалната структура на обществото, защото то се контролира от олигарсите, в всяко отделно населено място или регион, те разпределят помежду си плячката на по-малки и на по-големи парчета, обаче всъщност това е реалността за социалните структури. Там всички правни реформи, които се провеждат, не засягат сърцевината на корумпираната олигархия и не водят до нищо. Много ви моля, Кажете ми, има ли някаква надежда в това отношение? Второ, искам да говоря за конфликта в Нагорни Карабах. Този конфликт, това не е ли опасна котия на Пандора? Защото тук по невъзможен начин се потъпква правото на самоопределение или териториална цялост. Това е принцип от Хелзинки. В споразумението от Мадрид и Минск е, дори се дава право на самоопределение на Нагорни Карабах, така че ако имаме предвид е, и това, че е, Азербайджан е обявила независимост и е, независимото събрание на Южна Осетия не иска да се е, почини, е, също така и Грузия, ако тези неща се равнопоставят, тогава не можем да прилагаме различни критерии. И тази е, котия на Пандора в Нагорни Карабах би могла да се превърне в ситуация сходна на тази в Крим. Конфликтът е, в Нагорни Карабах, бихте ли казали, дали той е, е опасна котия на Пандора, където е, са объркани тактиката и стратегията. Благодаря. Предлагам да приключим дебатът по тази точка малко след е, пет и половина, защото след това ще пристигне делегацията на Израел. Значи, а, нашите гости имат по 5 минути всеки. Да започнем с дамите. Госпожо Алиева, ако обичате да отговорите на някои от зададените въпроси. Благодаря. А, мисля, че наистина Европейския съюз не участва защото активно в опитите за решаване на конфликта в Нагорно Карабах. Съгласна съм, че би било добре Европейския съюз да участва по-активно в опитите за решаване на този проблем. Защото така се запазва влиянието на Русия. В момента сме свидетели на надпревара в въоръжаването и от двете страни, нещо, което надпревара не може да бъде, да бъде спряна и която направо се легитимира от процеса в Минск. Двете страни смятат, че колкото са по-силни в военно отношение, толкова по-силни ще бъдат в преговорите. А, резолюциите на ООН не случат следователно като основа на преговорите, нещо, което е достойно за съжаление. И именно затова конфликтът продължава и е, не вървим към негово разрешаване. Съществува и нормативна несигурност. Европейския съюз може да допренесе за нейното преодоляване, за помагане на ориентацията на двете страни в нормативно отношение. А, питахте на гражданските общества. Те общуват ли? Да, те общуват от самото начало. Гражданските общества имат връзки. Има хора в Армения, които са ориентирани към, към насочени, гледат в бъдещето. Бъдещето е съвместно съществуване, бъдещето е интеграция, защото обществата и в двете страни искат да се интегрират с Европейския съюз. Говоря за обществата, не за властите. и е, възможно е конфликтите да бъдат решени, но това много зависи от политическото положение в двете страни. Виждаме как демократизацията и политическите въпроси са тясно свързани. Защото колкото по-напрегнато е положението, толкова повече се усилва влиянието на Русия и толкова по-малко възможности има Европейския съюз да помогне за на мира и сигурността в района. Благодаря. Благодаря, госпожа Алиева. Сега госпожа а, Минусян. Благодаря. Благодаря за въпросите а, и коментарите. Няма да говоря за правата на човека и доброто управление от гледна точка на споразумението. Затова ние отдавна настояваме. То е в интереси на двете страни, но мога да говоря предимно за Армения. Също е и така е в интерес на Европейския съюз, защото ще има един надежден партньор, отговорен за своите действия. Но преди да премина нататък, ще кажа, не съм специалист по геополитическите въпроси. Мога само да кажа, че наблюдението на премирието е много важно и то не е, очевидно не е възможно, не е ефективно наблюдаването на спирането на огъня, спирането на военните действия. Защото това е една от огромните пречки пред мирният и сигурен живот в Армения и Азербайджан, но също така пречки пред социалното, економическо и демократично развитие на двете страни. Защото те са заложници на този конфликт. Е, техните правителства ги прави заложници на конфликта и заложници на Русия също така. Почти в еднаква степен. Ако правилно съм разбрала въпроса, е, каква съществува ли политическа воля и какви са изгледите за сключване на споразумение? Нямам възможност да предсказвам бъдещето. но ако успеем да предотвратим връщането назад, сключването според мен се зависи от напредъка, който се осъществява в страните. Необходими са реформи. Те са от ключово значение и за, в економиката, и в управлението. И всичко зависи от това как страните ще провеждат тези реформи. Те са единствената гаранция че значи съществува политическа воля. Ако елитите, ако управляващите имат подобна воля, ако се ограничи, ограничат действията на олигархията и се проведат реформи, има надежда, че съществува политическа воля и че има възможности. за развитие, ограничаване на корупцията, осъществяване на социален и економически напредък, а също така и повишаване на сигурността. Радвам се, че вие а, поставяте доброто управление и правата на човека като приоритети. Каза се, че Армения има само един приятел. Но трябва да ви уверя, че това не е точно. Армения, това не е само арменското правителство. Арменците продължават да гледат на Европейския съюз като на приятел – като на организация, която може да спомогне за постигане на справедливост. И а, така гледат а, гражданите на Армения на Европейския съюз, нещо, което съществувало и продължава да съществува. Как виждаме, а, как гледаме на диалога относно правата на човека? Няма много постижения, с които да се похвалим, но пък не може да се каже, че този диалог изобщо не носи плодове, защото ние искаме да допренесем за него, да допренасяме за него. Важните въпроси за борбата с дискриминацията, битовото насилие, последователност в избирателния процес, правото а, на хората да не бъдат подлагани на изтезания. Работим за всичко това. И... А, бих казала, че трябва да бъдете по-взискателни. Разбира се, не става дума за налагане на каквото и е да било. Разбира се, не става дума за налагане, става дума за това да държите на своите виждания, на вашата част от това, за което се преговаря. Като искате другата страна също отговорно да се отнася към тези неща, за да има на лице политическа роля, политическа воля и да може да се постигне това, към което се стремим. Какъв е, е потенциалът на гражданските общества? Нещо, което правителствата не могат да направят. Не мога да гадая, пък не съм и много обнадеждена, защото вече от доста време за жалост, може би не е правилно да кажа за жалост, не става дума за провал на гражданското общество, а става дума за политически действия, особено от страна на Азербайджан. където не се гледа с добро око върху на участието на гражданското общество в този диалог. Знам, от личен опит знам, че гражданските общества на двете страни сътрудничат активно по различни въпроси. Следят разговорите между двете страни но а, пространството за тяхното действие в двете страни се свива се повече. След четиридневната война от миналата година това е още по-очевидно. Но дори преди това, без да имаше активен военен конфликт, възможностите, особено на гражданското общество в Азербайджан да участва в подобен диалог, бяха много ограничени. Колкото до борбата с олигархията. Водим борба с корупцията. Имаме подкрепата на Европейския съюз в тази борба. Също така и на подкрепени правителството на САЩ и чрез е, експертна помощ и чрез ресурси. Много е важно обаче тази борба да се, бори, да се води с пълна сила, защото повърхностните мерки няма да помогнат. Иначе ще бъдем въвлечени в един затворен кръг и няма да постигнем нищо. Благодаря накрая, господин Шубел. Благодаря ви, благодаря за въпросите. Ще опитам да бъда максимално кратък, господин Танък и господин Николай. Неудачните събития показват, че не може да има военно решение на конфликта, че трябва да бъде само мирно решение и това трябва да се има предвид, че всякакви военни действия могат да доведат само до задъна на улица ангажираността на Европейския съюз, мисля, че новите споразумения ще ни дадат много повече възможности, много по-далеко обхватни по отношение на правовия ред и правата на човека, но конфликтите също така са важни. Имаме специален пред, специален представител за Кавказ, който беше много активен, както знаете през август ще а, бъде избран негов заместник. Това е първата ни а, връзка с, а, е, Минската група работи в много тясно сътрудничество с френските колеги. Наистина резултатите на групата от Минск не са така впечатляващи, както може би им се иска на хора, които искат да видят а, разрешаване на конфликта, но все пак трябва да се каже, че те пред предупредиха разрастването и ескалирането на конфликта, макар че е, може да се признае, че това не е достатъчно. Господин Галер за Германия, за Армения, извинете, когато водихме преговори за споразумението за асоцииране на Армения, Армения всъщност беше много ангажирана и а, на нея и отне много по-кратко време а, да постигне напредък в сравнение с Грузия или Молдова. Сега няма да спекулирам тук, а, да о, говоря омозрително за причините Армения можеше да е, направи своя избор и а, е, тя беше според нас много мотивирана да постигне напредък а, е, с това споразумение. Ние имахме лостове, ние имахме влияние, подкрепяхме, например, системата за електронно гласуване на последните парламентарни избори. Мисля, че това беше много добър пример за положителната работа на Европейския съюз, но не всичко беше ясно по отношение на изборите, но все пак това беше стъпка напред. Ще имаме други възможности да работим в тясно сътрудничество с арменската страна. Това се отнася, разбира се, и за Азербайджан. Господин Вайгел, да, напълно съм съгласен, че решенията могат да бъдат само на базата на международното право. Господин Бухтер попита за членството на Армения в Световната търговска организация. Известно време Азербайджан не беше ангажиран в преговорите с СТО. Сега има интерес и може би ще бъдем по-готови с споразумението, защото би трябвало да включим първо двустранни споразумения, което може да отнеме доста време и аз мисля, че по-добре да продължим да работим по споразумението, макар че то не може да бъде вече така амбициозно, както мислехме за Евразийския съюз. Очевидно ние не сме ангажирани с официален диалог с Евразийския съюз. Именно за това не знаем много. Но ако говорим с различните държави в Евразийския съюз, виждаме, че той не може да повлияе на нашето споразумение. Армения отчита какво може да постигне като споразумение с нас. Това, което е ясно, разбира се, че никакво друго членство не може да а, бъде по-високо от нашето споразумение. То е на първо място. От испанския депутат мисля, че не е изненада за никого, че олигарсите командват държавата. Това насякъде почти в постсъветското пространство, но с едно право в общество, с нови споразумения с нас ще се ам, постигне известен напредък. Кондиция си на е борбата срещу корупцията за Нагорни Карабах, Карабах и кутията на Пандора. Всички конфликти са много тежки, много трудни за разрушаване. Нагорни Карабах, както много казват, е, е един много сложен конфликт, но всички тези конфликти са изключително опасни и те пречат на развитието а, представете си какво би могло да бъде развитието на Армения и Азербайджан без тези конфликти. Мисля, че тук мога да спра. Благодаря. Искам да благодаря на нашите лектори, госпожа Алиева, госпожа Минасян и господин Гюлер. Позволете ми да кажа няколко думи. В светлината на неотдавна случаите се събития в Нагорни Карабахи, тъй като имаме много активни колеги, които работят по Азербайджан, и а, Армения, които излязоха с много различни съобщения в пресата. Искам да ви напомня, че господин Карим, а, госпожа Ханс като председател на Евронест парламентарната група и аз като председател на АФЕД, ние направихме съвместно изявление на 6 юли, която включва позицията, официалната позиция на Европейския парламент. Цитираме, Европейския парламент е много загрижен за подновеното насилие между Армения и Азербайджан. А в, в региона Фесули изразяваме съболезнования на семействата на жертвите и настояваме за незабавно спиране на враждебните действия между двете държави, да се търси решение в съответствие с международното право. Напълно подкрепяме посредническите опити, предложени от групата Минск, Армения и Азербайджан трябва да намерят политическата смелост. Това е официалното становище и аз моля всички колеги да се съобразяват с нашата официална позиция. Искам да помоля колегите, които са само пълномощени групи, да останат, като моля всички